Okay, good morning. Добър ден на всички. Особено на всички депутати, които са тук тази сутрин. Първо, нека обявя някои промени в дневния ни ред. Седма точка от дневния ред за споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Кралство Дания и Европол – ще се превърне в първа точка в дневния ред след съобщението. Ще следва пета точка. Пета точка е защита на лица, що се отнася до обработка на личните данни от институциите и органите на Съюза, както и свободното движение на тези данни. Очаква се тази точка да бъде разгледана около 9.20. Шеста точка – споразумението между Обединеното кралство и кралство Норвегия – допълнителни правила към инструмента за финансова помощ във връзка с външните граници, като част от Фонда за вътрешна сигурност за периода 14-20 година. Тази, този дебат ще се състои към 9.50. След това ще подновим работа с четвърта точка признаване на мерки за обезпечаване и конфискация. Ако няма възражения, дневния ред ще претърпи тези изменения. Що се отнася до езиковия профил, за съжаление няма да има превод на хърватски, латвийски и ирландски. Датски, хърватски и ирландски няма да има и следобят. Препоръките на координаторите определяне на докладчици. Господин Енгел от НП ще е докладчик по годишния доклад за положението с основните права през 2016 година. Госпожа Постром от социалистите ще отговаря за доклада за интегрирането на ромите и борбата с антиромските настроения. Докладчици за становище, господин Бони от НП, ще бъде докладчик за становището за предложение за директива на Европейския парламент и съвета за авторските права на цифровия единен пазар. Това бяха препоръки от координаторите. Съгласни ли сте с тях? Да, съгласни сте актове по делегация и по прилагане. На 24 март 2017 година комисар Юрова изпрати писмо на председателите на ЕКОН, Либе и ПАНА. Това стана след резолюция на Европейския парламент да се възпротиви на делегиран регламент на комисията от 24 ноември 16 година, който допълва директива 849 от 2015 година. Комисията в същия ден прие нов акт по делегация за нов списък с държави, които представляват висок риск. Получили сте документи по този въпрос. Гвиана бе махната от списъка от юли 2016 година, на едно място бе включена Етиопия. Ако парламентът иска да се възпротиви, той има един месец. Либе и ЕКОН имат съвместна компетентност по това досие и се прилага правило 55. Крайният срок на нашата комисия, ако някой от вас има възражение под формата на предложение за резолюция, е 6 април 2017 година в 12 часа. В ЕКОН имат сходен крайен срок също. Ако имате възражение, моля изпратете своето предложение с аргументация на председателя и секретарията на нашата комисия преди този крайен срок. И накрая трябва да одобрим някои протоколи от заседания от януари тази година, от ноември, юли, април и февруари миналата година. Ако няма възражения, могат да бъдат сметнати за одобрени тези протоколи. И така, колеги, започваме с първата точка от дневния ред. Става дума за проекто доклад на колегата Диас Демера по оперативното и стратегическо сътрудничество между Кралство Дания и Европол. Господин Диас Демер има думата. Please. Pues, muchas gracias, señora presidenta. Благодаря, госпожо, госпожо председател. Позволете ми да направя едно изявление преди да започна моето изказване. Става дума за човека, който е седнал до вас отдясно, господин Йорнс. Мисля, че днес е последната ни работна среща. От името на Моята група и от мое лично име иска да кажа, че той е един отличен а, колега, работлив, а, точен, ясен, прецизен, компетентен. Нашата комисия ще претърпи голяма загуба. В продължение на доста години работихме с него и научих много от него. Скъпи приятелю, на добър път! А сега да се върнем към законодателното становище. Всички знаете за какво става дума, така че ще говоря конкретно. Става дума за споразумение за сътрудничество с Дания. Това е институционно споразумение и за част, за участието на Дания в Европол. В предишния доклад ние изложихме становищата, беше, беха взети предвид всичко, какво, всичко, което сме пред, поставили като условия и Разбира се, това споразумение ще функционира, ако Дания продължи да бъде член на Шенгенската зона и прилага директивата от 2016 година относно защитата на личните данни. От, от 1 май 2017 година ще влезе в сила това ново решение. И като прилага също така всички а, разпоредби, свързани с решението на Съда на Европейските общности и Европейския орган за защита на личните данни. Споразумението съдържа 27 члена, 7 глави и 6 анекси. Няма да ви ги споменавам в момента. Всички членове на комисията ги познават отлично. Искам само да повторя, че съгласно член 1 на решение на съвета, Европол има разрешението да а, сключи споразумение между Европол и а, Кралство Дания и а, това решение, ще, това споразумение ще влезе в сила в деня на ратификацията си. На 5 април, сряда, е последният срок за внасяне на изменението. На 27 април ще бъде гласуван този документ в мини пленарното заседание на Европа. Европейския. Благодаря, благодаря за милите думи, с които а, оцени високо един от служителите на парламента, без които сме загубени. Сега ще дам думата на членове, които проявяват интерес. Заповядайте. Thank you, Chair. Uh, speaking Danish. Uh... Благодаря, ще говоря датски съвсем накратко. Още веднъж искам да благодаря на докладчика за неговите усилия, за конструктивния подход, за критериите, които той приложи. Опитахте се да създадете условията за едно добро споразумение между ЕСА и Дания. За това трябва да ви благодаря. Много е важно да се каже, че комисията трябва да може да направи оценка на това споразумение и когато това се случи, трябва и ние да обсъдим как действа споразумението, дали функционира. Много е важно да погледнем и измененията. Много е важно да има конструктивен подход отново казвам и още веднъж благодаря на докладчика за духа, в който работихме. Благодаря. Госпожа Зипел има думата. But, um, Тоест на себе си. Малко съм объркана. Нито в текста на съвета, нито в текста на колегата Демер се съдържа ясен крайен срок текстът на съвета, дори не се гарантира, че в крайна сметка поне ще имаме истинско международно споразумение. Пише само, комисията би могла да излезе с такова предложение. Това малко ме безпокои. Така ли трябва да се подходи наистина? Имаме време обаче за изменения. Крайният срок за изменения е 5 април Моля, пишете на английски своите изменения, за да работим по-бързо. Не знам дали Европейската комисия иска да каже няколко думи по този доклад. Заповядайте. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря. Добър ден, дами и господа депутати. Няма да повторя това, което казах миналата седмица. Няма да отнемам много време. От гледна точка на Европейската комисия е изключително важно това проекто споразумение да зачете междуинституционния баланс, както и условията изложени в съвместната декларация между председателят Юнкер, председателят Туск и министър-председателят Расмусен. Докладчикът господин Диас Демера спомена условията, които са изложени тук. Миналата седмица споменах, че Европейската комисия признава, че проектът включва коментари на съвместния надзорен съвет. Това е важна стъпка според нас. Що се отнася до коментарите на парламента и комисията, които повторихте току-що, и по-специално прекратяването на споразумението, член 25 бе преразгледан при дискусиите точно за да вземе предвид безпокойствата, които изрази Европейския парламент. 25 член прави една клауза за оценка, с която Европейската комисия ще може да направи преглед на оперативната ефективност на изпълнението и на това дали Дания спазва правилата за защита на данните до 31 декември 2020 година най-късно. Тази оценка ще бъде подадена на Европейския парламент, както и на съвета. Това ще даде възможност да се проведе дебат в парламента. Един от резултатите тази оценка може да бъде и едно предложение от страна на комисията или по-специално препоръка на комисията към съвета, с което се иска решение, което да даде старт на преговори, които пък да доведат до преговори под член 218 от Лисабонския договор. И така, имайки предвид тази клауза, която бе преразгледана при дискусиите, комисията смята, че е засилила текста. Благодаря. Благодаря за обясненията. Обедена съм, че сътрудничеството ще бъде отлично. Чисто политически е въпроса дали искаме да работим с Дания дългосрочно в такъв план, а, по този начин. Извинете, господин Диас Демера, искате ли да кажете нещо накрая? Bueno, no, no es el broche de oro, pero sí не, няма нищо важно, но просто това са няколко коментари. Първо бих искал да благодаря на господин Петърсън за неговите мили думи. Очаквам неговите изменения. Също така благодаря госпожа председателката за направените коментари. Мисля, че Госпожа Мичик така направи техническо уточнение, не политическо, но това мисля, че на практика изяснява и политическите неясности. В член 25 се говори за оценка, а и в точка 3, алинея 3, се казва, че най-късно на 35 април 21 комисията може да излезе с оценка за съответствие. Така че очаквам а, вашите изменения и благодаря на всички. Благодаря. 5 април е сряда едната седмица. Всички, които ще излизат с изменения, трябва да работят бързо и на английски. Колеги, преминаваме към следващата точка. Представяне на Европейската комисия на предложение за регламент за защитата на лица, що се отнася до обработката на лични данни от институции и агенции на Съюза и за свободното движение на такива данни, както и отмяната на регламент 45 от 2001 година и решение 1247 от 2002 година. Това предложение адаптира по-голямата част от принципите и правилата, заложени в Общия регламент за защита на данните, прият миналата година. Като председател на комисията Либе трябва да подчертая, че това е още едно предложение на Европейската комисия, което не бе придружено с оценка на въздействието и което може да а, изисква допълнителен анализ от страна на координаторите. Моето впечатление е, че този начин за представяне на проекти изведнъж се превърна в нормална процедура – Аз не мисля, че това ще доведе до по-добро нормотворчество. Ще дам думата първо на комисията за представяне на предложението и след това на докладчика, докладчиците в сянка и на всички останали, които искат да вземат думата. Давам думата на господин Микол от комисията. Имате 5 минути. Благодаря, госпожо председател съвсем накратко. Това предложение на Европейската комисия бе представено в контекста на пакета за по-малко данни. Той следва от регламента за защита на данните и директивата за полицията миналата година. Заедно с регламента за електронното право на лични данни, този документ е, запълва целият пейзаж в тази сфера. е необходимо да бъде направено едно такова съответствие с общия регламент. Необходимо е също така да прилагаме новия регламент заедно с общия регламент, т.е. от май 2018 година нататък, което пък означава, че сроковете ни притискат, тъй като са нужни няколко месеца, за да може институциите и органите да се подготвят преди 18 година. Принципите, които ни ръководиха, когато изготвяхме предложението, са следните. Както вие отбелязахте, трябва в максимална степен правилата за органи и институции да отговарят на правилата в общия регламент, т.е. не трябва да има двойни стандарти за националния публичен сектор и за европейския такъв. Това е основен принцип в това предложение. Трябва да се прилагат същите правила на прозрачност, защита на данните, оценка на въздействието, административни глоби. Това се опитахме да направим и в тези в това предложение. Трябва да се вземат в предвид последиците от Лисабонския договор, що се отнася до модела на управление в новата институционална структура, трябва да се заложи принципа на създаването на борда за защита на данните в Европейския съюз. Това са основните принципи. И имайки предвид настоящия регламент 45 от 2001 година, това, което направихме беше или да хармонизираме съществуващите правила с общия регламент и с новите идеи, като поправяме съществуващите, като например правата на субекта на данните, да въведем нови а, термини, като например защита на данните по проект и по дефолт. Запазихме също така част от текстовете на стария регламент 45 от 2001, защото те са много ценни, като например това да има съответни служители за защита на данните в органите. Това са правила, които са се доказали. Там, където общия регламент даваше гъвкавост на държавите членки, сме записали конкретни правила за институциите и органите на Съюза. И така, в заключение, това, което се опитваме да направим е максимална хармонизация с общия регламент, вземайки предвид е, конкретиката, специфичността на органите на Съюза, избягвайки критиката за двойни стандарти между институциите, и обществената администрация в държавите членки. Въвеждахме нови термини, като административни глоби и взимане на предвид на взаимовръзката между надзорника за личните данни и съвета за личните данни. Надяваме се бързо да се работи за да остане време институциите и органите да започнат да прилагат законодателството. В съвета протекоха три четения. Общ подход трябва да се постигне по време на Малтийското председателство и да бъде прият този текст до, до края на годината. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Ще дам думата на докладчика. Да, хармонизираме правила, въвеждаме нови моменти, но правейки всичко това, се надявам да дадем на държавите членки един отличен пример за това, как да се работи по този пакет. Сега давам думата на госпожа Ернст. Благодаря. Вече беше подчертано, че говорим за прилагането на този пакет за данните. Той засяга европейските институции, органи и някои други институции. И ето защо си заслужава да говорим много сериозно тъй като тук засягаме и дейността на Европейския орган по защита на данните. Неговата работа е отлична през последните няколко години и ние подкрепяме тази институция. Мисля, че трябва да сме много предпазливи съответно при изграждането на тази структура, която градим в момента. Нека да ви благодаря. Приключи първата среща на докладчиците в Сянка. Искам да благодаря на всички тях. Много е важно да работим в дух на сътрудничество. С прилагането на този пакет за данните би следвало да се погрижим, че няма да има припокриване. Много е важно, освен това, да се види какво точно правим, да не изоставаме, да не избързваме, да не създаваме законодателство, което вече покрива съществуващи норми. По отношение на отправените критики – бихме искали да кажем, че още веднъж е, няма оценка на въздействието, както беше и по пакета за тероризма. Искам да приканя комисията да работи по оценка на въздействието, да ни я представи, за да може ние да се основаем на нея, когато водим своите преговори. Нямаме време за губене. Налага се да работим много бързо. Искаме през май 2018 година да можем да приложим това законодателство и да сме готови за всички области, които то засяга. На срещите на докладчиците в Сянка ще разговаряме подробно по предложението, ще имаме изменения. Вече стана ясно, че е необходимо да видим къде са връзките с други директиви, регламенти, например така наречената e-privacy. Много е важно да сме предпазливи. На второ място, приложното поле. Сива е тази област, която обсъждаме в момента. Говорим за институциите, за органите, какво да кажем за агенциите. На първата среща на докладчиците в Сянка стана ясно, че по отношение на тях има голям проблем. Е, някои агенции имат собствени системи за защита на данните. Да вземем, например, Европол. Какво да правим с базите данни? Какво да правим с е, всички видове европейски бази данни? В тази връзка не се предлага нищо. Бихме искали комисията да направи подробен преглед, е, да ни даде списък с агенциите, как те защитават данните, с които се занимават и, и които управляват. Не можем просто да оставим нещата така. Защитата на данните, правата в тази връзка, е, това е очевидно. Какво да кажем за ограниченията? Защото винаги трябва да има обвързване с вътрешните правила. Мисля, че е по-добре да имаме конкретно законодателство дори за най-малките подробности. Европейския орган за защита на данните. За нас е пределно ясно, че трябва да има консултации по отношение на предлаганото законодателство. Не искаме да има промени, не искаме да има накърняване на ролята на Европейския орган за защита на данните, искаме той да работи както трябва, да е силен. По отношение на процедурата. Вероятно си спомняте, че е, по отношение на Европейския орган за защита на данните, процедурата не беше особено ясна, беше малко странна. Не искаме нещо подобно да се случва сега. В обобщение трябва да кажа, че ще продължим с срещите на докладчиците в Сянка. Е, работехме в дух на тяхно сътрудничество през последните няколко години и се надявам, че ще продължим по същия начин. Благодаря. Сега ще дам думата на колегата Албрехт, който е докладчик сянка от името на Зелените. Заповядайте. Благодаря. Много се радвам, че започнахме бързо работа по това предложение. То се появи, комисията го представи. По същество то е с правилна насоченост. Нека да кажа обаче нещо, което беше подчертано и от докладчика. Аз съм докладчик по общия регламент за защита на данните. В този регламент ние, законодателите, решихме регламент 2001-45 да се прилага за всички процеси по обработка на данните в европейските институции, органи и агенции. Подчертавам, и агенции. Това не беше така по отношение на регламент 2001-45, но когато обсъждахме общия регламент за защита на данните, казахме, че разпоредбите се прилагат за всички органи, институции и агенции. Какви са политическите основания за нещо подобно? Първо, Европейския парламент винаги е искал да има цялостен стандарт защита на данните и ето защо имаме и този общ регламент. Не ни се понрави, че трябваше да има отделен инструмент за телекомуникациите и за данните в областта на телекомуникациите. Искахме комисията да има предложение в тази връзка от самото начало. Не ни хареса, че имаше отделни разпоредби за полицията, за правоприлагането, за, за правосъдието, но приехме този факт. В общия регламент се казва, че трябва да има един инструмент, който да покрива всички институции, органи и агенции. Почетавам и агенции. Причината за това е, че по-настоящем в сферата на правоприлагането в Европейския съюз имаме десетки, и защо не стотици различни стандарти. Всяка една информационна система, всяка една институция, всяка една агенция има свои собствени стандарти. И тук трябва да набръгна най-вече на агенциите и на техните системи. Не можем да очакваме от държавите членки да се споразумеят относно един общ стандарт. Защото е важно да има бърз обмен на данни с цел сигурността на европейците. От друга страна, ако приемем, че, че това е валидно, как може всяка една държава да има собствено законодателство относно защитата на данните? Не можем да си позволим нещо подобно. Защо да не включим всички тези институции и агенции в рамките на общия регламент? Парламента се съгласи да даде на комисията време да намери точното правно основание, що се отнася до Европейския орган за защита на данните и новосъздадения съвет. Ние обаче искаме да създадем цялостен хоризонтален стандарт, който да покрива всички институции, органи и агенции. Ето защо трябва да кажа, че искаме да работим за да се включат агенциите в приложеното поле на този регламент за да може да се създаде истински общ стандарт. Тъй като от държавите членки се очаква да направят това по силата на регламента и директивата за защитата на данните. Благодаря, господин Албрех. Не виждам други желаящи да се изкажат, за това нека да дам думата на комисията. Имаше въпроси относно това какво представляват другите видове служби. Говореше се за хармонизиран стандарт за всички европейски институции и стандарти. Още един въпрос бих добавила аз. Какво да правим с глобите, санкциите? Госпожа Ернст зададе един въпрос за оценката на въздействието. Аз искам да я подкрепя, макар че да, трябва да работим много бързо, за да може да влезе в сила това законодателство в началото на следващата година. Господин Мико, моля да отговорите на всички тези въпроси. Благодаря, госпожо председател. По отношение на оценката на въздействието – Взе се решение да не се прави такава, защото това предложение има ограничено приложно поле и то представлява приравняване към общия регламент. Има едно проучване, то е приключило, може да намерите информация за него. По въпроса за приложното поле. различните бази данни. В повечето случаи контролиращия орган не е в рамките на европейските институции. Става дума за национални органи и те отговарят на изискванията на директивата за, за, за полицейските служби или на общия регламент за защитата на данните. По отношение на правоприлагането, то говорим за две-три агенции – Вярно е, че те не са включени в приложното поле на това предложение. Защото знаем, че в повечето случаи за тези агенции има конкретен режим. Той беше прият не отдавна и не сметнахме съответно, че това, за което вие говорите, е уместно да се направи сега. По отношение на глобите. Много говорихме по този въпрос в комисията. Подхода е съвсем нов. Да се даде възможност на орган за защита на данните да налага санкции на европейските институции и органи. Въвели сме редица предпазни механизми, Искаме санкциите да са мярка от последна инстанция и да не засягат несъразмерно дейността на различните институции и органи, особено по малките агенции. Парите, които ще се събират чрез тези глоби, ще влизат в общия бюджет на Съюза. Отново казвам, става дума за действия с символичен характер – за да се покаже колко е важна защитата на данните в рамките на европейските институции и органи. Благодаря. Благодаря. Ще дам думата на госпожа Ернст още веднъж. Тя може да иска да ви зададе допълнителен въпрос. Естествено, ние не сме съгласни с казаното от вас относно оценката на въздействието, затова продължаваме да настояваме. Е, за такава приложеното поле, пак ще трябва да говорим по този въпрос. Можем да го направим след като е, представите всички агенции, служби, за които става дума, за да знаем точно за какво ще говорим. Толкова надявам се, че ще успеем да приключим работата успешно. Председателката, благодаря. По отношение на агенциите, минимума, който трябва да постигнем по-настоящем, е да проверим дали тези сравнително нови правила, които ще се отнасят към тях, отговарят на пакета на защитата на данните, по който взехме решение неодавна. За това трябва да направим оценка на предложението на комисията. Много е важно да не става дума само за някакво техническо занятие за приравняване на законодателството. Много е важно да се дадат е, добри примери на държавите членки. Okay. We are good in time today. Доста време имаме. Налага се да проверя дали ораторите по следващата точка са в залата. Ще започнем с следващата точка. Проект на доклад на господин Здеховски Относно споразумението между ЕС и Кралство Норвегия е, за допълнителните правила, свързани с инструмента за финансова подкрепа за външните граници и е, визите като част от Фонда за вътрешна сигурност за периода 2014 до 2020 година. Господин Здеховски няма как да присъства днес в залата, затова господин Коелю ще представи проекта на доклад. Имате думата, заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, искам да се извиня от името на господин Здеховски, който е на срещата на НП в Малта. Колегата иска да подчертае колко е важен този инструмент за финансова помощ за външните граници и визите. Той е част от Фонда за вътрешна сигурност за периода 2014 до 2020 година. Колегата смята, че това е важен инструмент с цел гарантиране на външната сигурност на Европейския съюз. Той помага за контрол на външните граници и помага за обработката на шенгенските визи по единен начин. Много важно е обаче да се гарантира солидарността между всички държави в шенгенското пространство, включително асоциираните към шенгенското споразумение страни като Норвегия. Не всички държави трябва да следват не само, че всички държави трябва да следват правилата за контрол на външните граници, но трябва да участват и с финансови вноски. Това изискване засяга и Норвегия, тъй като тя е част от шенгенското законодателство и освен това внася пари в европейския бюджет. Средствата за инструмента, който говорим, са 19,7 милиона евро годишно. Докладчика смята, че нашата комисия трябва да приеме настоящото споразумение, тъй като благодарение на този инструмент може да има по-ефикасен контрол на външните граници и съответно можем по-добре да разберем какви са хората, които влизат в шенгенското пространство. Благодаря господин Коелю въпрос за това как да се контролират най-добре външните граници е въпрос, който се обсъжда постоянно. Кой влиза в Европа? Тази тема следва да бъде обсъдена не само с всички държави членки, но и с тези държави, с които работим в тяхно сътрудничество. Много е важно да се обсъди е, и контрола, както и финансовите вноски на различните държави, финансовия принос. Още веднъж е, и по този доклад от нас иска да работим бързо. Крайният срок за внасяне на изменения е в сряда следващата седмица на 5 април 2017 година в 12 часа. Измененията пак ли ще бъдат само на английски? Не чухме отговора. Продължава председателката. Току-що ми казах, че не е задължително всички изменения да са само на английски. Може да ги внасяте на всички официални езици. Изпреварихме предвидения график. Нека да ви кажа, че би трябвало в нашата комисия да гласуваме на 24 или 25 април, а в пленарна зала ще гласуваме вероятно през май. Не виждам представители на комисията. Това едва ли ще ни създаде кой знае какви проблеми. Можем да отидем към следващата точка от дневния ред. Проект на регламент относно взаимното признаване на заповеди за обезпечаване и конфискация този инструмент ще замени съществуващото рамково решение на съвета 2006-783 ПВР относно прилагането на принципа на взаимно признаване на заповеди за конфискация и рамково решение 2003-577 ПВР относно заповедите за обезпечаване. Нека да ви напомня, че през 2014 година директива Директива 2014-42 ЕС беше приета. Тя засяга обезпечаването и конфискацията на активи, придобити чрез престъпна дейност в Европейския съюз. Директивата за хармонизиране въведе общи стандарти по отношение на конфискациите, въведе ги в наказателното право, включително и някои форми на разширени конфискации и конфискации, които не се основават на издадена присъда в два случая укриване и заболяване. Проекта на регламент въвежда взаимно признаване на такива мерки в наказателното право. И що се отнася до мерки извън приложното поле на хармонизацията. Нека да ви напомня, че що се отнася до взаимното признаване в наказателното право, има и един друг инструмент, прият неодавна. Това е директива 2014-41 ЕС относно Европейската заповед за разследване. Споменавам директивата, тъй като по това време се считаше, че тя ще бъде рамков модел за всички бъдещи наказателно-правни инструменти за взаимно признаване тъй като имаше консенсус между всички политически групи по това време, особено що се отнася до включването а, на а, някои условия, свързани с непризнаването а, по смисъла на основните права. Комисията май още не е дошла. Ще попитам докладчика дали не желая да започне. Госпожо Гризбек, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че все пак е важно комисията първо да представи основните ключови компоненти на доклада. Разбира се, можем да почнем и от края, но тъй като става дума за вашен доклад, смятам, че е важно комисията да представи своята своите гледна точка и своите виждания. Смятам, че би било по-дидактично комисията да започне, а пък и докладчиците в сянки ги няма. Може би да направим една малка почивка защото е важно комисията да чуе мнението на докладчика и докладчиците в сянка за нашите виждания по проблема. Така е, че 9, 9 минути почивка и ще започнем отново нашата работа в 10 часа. Можете да имате време за по едно кафе.

So, colleagues. И така, колеги, аз казах няколко думи последващите тема дневния ред относно взаимното признаване за решения за обезпечаване и конфискация. Имаме още няколко минути преди да започнем. И сега давам думата първо на комисията и второ на докладчика и Докладците, в сянка, господин Шред, госпожа Шред. Благодаря, госпожо председател, за възможността да представя нашето предложение относно взаимното признаване на решенията за обезпечаване и конфискация. Ще направя един преглед на нашите предложения. Първо, общият контекст конфискацията на облаги от престъпна дейност е, е много важен инструмент за борба срещу организираната престъпност и е, използване резултатите от тази престъпна дейност и същевременно това ще бъдат допълнителни средства за борба с престъпната дейност. Конфискацията на активите от престъпление позволява да водим и ефективна борба срещу тероризма и финансирането на тероризма и терористските организации като цяло. Е приятата рамка през 2015 година подчертава необходимостта за а, мерки за борба и си по по-добро сътрудничество в областта на признаването на решението за обезпечаване и конфискацията. През 2016 година бе приен план за действие и директивата 42 от 2014 година за а, борба с а, тези явленията. По, направихме това миналата година. Основните проблеми, с които се сблъскваме в процеса на подготовка на предложението бяха следните. Първо, има недо, недостатъчно из, изземане на ам, активи от престъпна дейност, особено когато става дума за трансгр... трансгранично изземане. А недостатъчното изземане се дължи на това, че е, в е, рамковите решения от 2003 е, и 2006 година има пропуски и те не са били достатъчно усъвременени, както и няма а, а, достатъчно минимални а, стандарти. Директивата 42 от 2014 година трябваше да бъде транспонирана до края на миналата година, но това все още не е факт. Така че разполагаме с ограничени инструменти, и е, не мог, които не включват различните модели за конфискуване, които се практикуват в отделните държави членки. Това беше първата причина. Втората а, причина бяха, че процедурите и а, изискванията бяха прекалено сложни и също не съществуваха необход... Стр... срокове за изпълнението, както и държавите членки разполагаха с прекалено много гъвкавост за прилагане на съответните правила. времено рамката не, не предвижда компенсация на жертвите, особено в трансгранични казуси. В някои държави членки държавата може да конфискува облагите и имущества от името на жертвата на престъплението, но не е, извършва възмездяване на ако жертвата е в друга държава членка. Така че необходимо беше да се приеме един инструмент за взаимно признаване на решението. като основното е да има доверие между съответните органи. Новият инструмент ще бъде един е, инструмент за, за трансгранично сътрудничество, включващо всички заповеди за конфискация и обезпечаване, включително и разширеното, разширената конфискация Предложението ще подобри с настоящата рамка. На първо място предлагаме регламента. За пръв път комисията предлага подобен инструмент в областта на взаимното признаване. След като бе приета директивата за, заповед, за Европейска заповед за разследване. Регламента ще бъде пряко приложим. защото директивата дава известна гъвкавост на държавите членки в областта на приложението. Законодателството е различно в различните държави членки, докато регламента е пряко приложим, т.е. няма а, гъвкавост при приложението. Обедени сме, че това е най-добър добра, добрият а, инструмент за взаимно признаване и ще подобри като цяло сътрудничество. Що се отнася до приложеното поле на новото новият инструмент, той ще обхване по-широко поле на действие, отколкото тези залегнали в рамковите решения и директивата от 2014 година, която включва и ще включва конвенционалните форми на конфискация, разширена конфискация, конфискация неоснована на присъда. Ако а, има наказателно-правна процедура. Така че това включва и разли, различните а, случаи, в които има имунитет. Не, не може да се установи самоличността на извършителя. Всички предпазни мерки, свързани с наказателно-правните процедури са валидни и при приложението на този инструмент. Колко също така се въвеждат срокове, които са особено а, кратки, когато става дума за спешни случаи. Също така се въвежда стандартно удостоверение и стандартен формуляр, в който ще залегне цялата информация, позволяваща на съответната изпълнителен орган да извърши необходимите действия и също така има Споменах и правата на жертвите. Тук също предлагаме разпоредби, свързани с решението за компенсиране на жертвите, когато облагите или имуществото и активите са били конфискувани в друга държава членка. и жертвата има право да получи дял от конфискуваните активи. И в заключение дали предложението съдържа необходимите предпазни мерки за защита на основните права. Всички предпазни мерки, свързани с прав... наказателно правните процедури се прилагат и в а, настоящия случай. По силата на член 6 алинея 3 също така европейското законодателство и шесте директиви относно процесуалните права и техните разборезби се, е, са включени, като правото на, на правосъдие, право на съдебна защита, право на превод, е, защита правата на децата. Също така не считахме за необходимо да включиме специална разпоредба е, за неосновано признаване. Тъй като а, то може да бъде тълкувано в много широк смисъл от а, съдиите и може да попречи на правилното прилагане на предложеният инструмент. Благодаря ви за подробната информация относно предложението на комисията. А сега ще дам думата на нашия докладчик Натали Гризбек. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожо Шродер за подробното описание от страна на комисията. Това е на много, много важно досие от гледна точка на наказателното право, но също времено е особено важно за европейските граждани и за това какви мерки предприема Европейският съюз за борба с тероризма и превенцията на тероризма. Така че благодаря на комисията и за мерките предложени през декември 2016 година, които ще ни позволят е, да разработим необходимия за борба с тероризма инструментариум и като цяло инструментариум за борба срещу организираната престъпност като цяло. Знаете, че борбата срещу тероризма и организираната престъпност трябва да се води и преди престъпленията да бъдат е, извършени, особено след терористичните а, е, атаки през миналата година които доказах още веднъж необходимостта от по-тясно сътрудничество между различните органи, както и проследяването на финансирането на тези терористични дейност. Целта е да, да препятстваме терористичните и престъпни дейности, блокирайки средствата, с които те се финансират и по възможност по възможност да пресушим източниците на финансиране на тази дейност. Също така в предложението се предвижда обещетяване на жертвите, когато това е възможно, както и а, сформиране на нещо като фонд с средства от иззети активи, фонд, който ще ни позволи да водиме по-активно и ефективно борбата срещу а, организираната престъпност и тероризма. Така че вместо тези средства да бъдат използвани за последващи криминални действия, те ще бъдат използвани за борба с тях. Но имам а, два въпроса към комисията, но като цяло ви отговорихте на голяма част от моите въпроси относно отказа за признаване на, на Е, не, основа. Комисията предлага регламента за взаимното признаване на решенията. Смятам, че това е един е, много е, значим законодателен инструмент, който ще дава възможност за бързо реагиране, тъй като до сега законодателният инструмент беше директива, а регламента ще позволи да се съкратат сроковете. И ще се прилага пряко в държавите членки, което съкратява срок, съкръщава сроковете и дава повече прецизност и ефикасност. Но комисията може ли да уточни с какво регла с какво регламента е по-добър от рамковите е, решения, които се прилагаха до сега. Какви са допълнителните разпоредби и инструменти, които той съдържа. Това е. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, Натали. Има доста технически аспекти, но а, вие сте права, когато казвате, че нашите граждани а, наистина биха искали да видят а, прекратяване в финансирането на а, криминалната дейност, а времено са включени разпоредби за защита на основните права. А сега ще дам думата на докладците търсянка, господин Господ... господин Бабр. Благодаря. Госпожо Гризбек, ще продължа там, където свършихте вие. Очаквам да работим активно Процедурата за приемане на регламент също е едно от положителните страни. Мисля, че това е правилното предложение. Приветстваме предложението на комисията за текст, особено ако се замислим за тези 89% от облаги от престъпна дейност, които продължават да се използват, за да се вреди на гражданите в Европа, Както каза нашата председателка, искаме да гарантираме и основните права. Това бе споменато и от Европейската комисия. Активите, които са конфискувани в друга държава, след тази процедура за взаимно признаване, трябва да дават възможност на жертвите да получат компенсация, като жертвите да имат предимство преди защита на държавния интерес. Споменахте също така, че държавите членки трябва да си вярват една на друга. Те също трябва да получат компенсация. Взаимното признаване на решения означава тези решения да се вземат предвид наистина тъй като едно решение взето в една държава членка може да има друго въздействие в друга държава членка по принципа Невис ед идем. Що се отнася до крайните срокове за е, тези решения за обезпечаване? Нужни са трансгранични процедури, които да са ефективни и ефикасни. Предварителните мерки за обезпечаване трябва бързо да бъдат изпълнени. Трябва да ни кажете нещо и за сроковете за да имаме и бързо изпълнение на тези решения за обезпечаване и конфискация. Държавите членки трябва да си комуникират по въпроса, споменахте го и вие, на всички етапи. Това е регламент. Надявам се в края на усилената ни работа да имаме и силно мнозинство, тъй като е важно да се изпрати сигнал на гражданите, че се вълнуваме от техните интереси. Much, Благодаря. Следващия оратор е госпожа Спинели. Грация, президенте. Благодаря. Благодаря на госпожа Шрядър и на Натали за това, което казаха. Като италянка трябва да кажа, колко е полезно да имаме такъв инструмент, инструмент, който да бъде обвързващ, т.е. регламент в борбата. Познавам го като важен инструмент в борбата срещу мафиите. От години се боря за такива мерки, които да бъдат приети и за тероризма. Аз още преди да ни удари тероризма говорих за това, особено в Италия имаме асоциации, които се борят с мафиите и държат да има конфискация и обезпечаване. Асоциации като Либера. В същото време си задавам някои въпроси. Въпроси свързани с въздействието, което могат да имат тези мерки в борбата срещу тероризма. като престъпление, този състав е още неясен, не само в националното законодателство, но и в директивата за борба с тероризма, която бе прията съвсем скоро. Същата тази директива дава възможност много бързо а, да се включи член а, на обществото в група от терористичен характер и много бързо ще му бъдат отнети по този начин основните права. Регламента за взаимното признаване на решения за конфискация, а, които не почиват върху окончателна а, влязла в сила присъда, трябва да се вземат предвид, защото имаме и директива 2014. Комисията ни даде гаранции, госпожа Шрода даде някои гаранции, те са много важни. Но, казвайки всичко това, го правя, защото някои присъди в европейски съдилища показват, че съществуват рискове, че мерките за обезпечаване и конфискация могат да нарушат някои фундаментални права, записани в Хартата за основните права на Съюза и Европейската конвенция за правата на човека. И така в своята роля на докладчик в Сянка, ще направя всички усилия, за да разбера дали наистина ще бъдат гарантирани процесуалните права, за да се следват стандарти, които са високи и са предвидени в нашата харта и Конвенцията за правата на човека и вторичното европейско законодателство, както и юриспруденцията. Смятам, че е изключително важно тази гаранция за презумпцията което се предвижда в директивата 2014 в нашите разпоредби тук. Тази директива, член 11, се казва, че ако има сериозни мотиви, за да се смята, че изпълнението на определени следствени действия, които се искат в решение за следствени действия, води до нарушаване на основно право и ако изпълнението пренебегва задължения, свързани с защита на основните права, записани в хартата, изпълнението на тази следствена заповед може да бъде отхвърлено или не допуснато. Благодаря ви. Надявам се да работим заедно с Натали по един прекрасен начин. Lot, Благодаря, госпожо Спинели. Господин Крава, следващия оратор Сянка. Грация, президенте. Благодаря. Както каза колегата Спинели, и аз идвам от италианският опит и като италянец трябва да кажа, че това беше основен инструмент. Този инструмент, който да предвиди възможност да се обезпечат а, активи. Особено се борим с мафиите от началото до края, до влязлата в сила присъда, изчезват активи. Т.е. няма вече възможност действията да се превърнат в нещо конкретно. Затова сме за и много се радваме, че ще има такъв инструмент, който да се ползва от всички държави членки. Това бе поискано от всички асоциации за борба с мафията в Италия и тези искания бяха и част от работата на специалната комисия Крим в предишния законодателен мандат. След това имахме доклад по собствена инициатива, който бе одобрен в Европейския парламент. Изборът на регламент като инструмент е много положителен, е, защото е пряко приложим и много се ускорява процедурата по този начин. Разширяването на приложното поле също е нещо, на което гледаме положително. Тази идея да се обезпечат активи при невлязла в сила присъда. Въпрос обаче, който си задаваме е следния. Може ли държавите, защото говорим за ясни условия, ограничена възможност, могат ли държавите членки да са против такава заповед за изпълнение? Могат ли да бъдат против те, като цитират основни права, защото ако успеем да имаме яснота, то тогава нещата като цяло ще се изяснат и ще се даде тласък и ефикасност на този инструмент навсякъде. Темата за организираната престъпност, не само тероризма, е важна. Има организации, които много бързо се глобализираха, отколкото ние, както го направиха пазарите или някой друг. Ако не отговорим с инструменти, които да са директно приложими, поне на територията на Съюза, ще бъде много трудно да се отговори. Покритите престъпления също са много. Те включват многообразие от престъпни състави, и предвиждат поне 3 години лишаване от свобода. Така че всичко звучи много положително. Благодаря на Европейската комисия за представянето, благодаря на Натали и ще ви помогнем в работата с удоволствие. Think... Благодаря. Наистина работата ще бъде много интересна. Имаме различни правила в държавите членки. Те често идват от различния опит в същите и съответно имат различно въздействие върху обществото. Така че ще бъде интересно да се видят общите правила, които ще бъдат спазени от всички. В същото време смятам, че тази тема е много важна. Мисля, че преди две седмици имаше среща с експерти, с полицаи, от различни държави, които отново посочиха, че все повече видове престъпност се превръщат в трансгранични. Трябва да действаме, за да може да има резултати и да се спрат част от престъпните действия на престъпни групи или терористични групи. В края на дебата ще се обърна към докладчика и комисията. Искате ли да добавите нещо, след като чухте изказванията? Комисията? Да, благодаря. В отговор на въпросите на докладчика. Питахте какви са предимствата на новото предложение в сравнение с съществуващото рамково решение. Съвсем накратко. Формата е регламент, това е голямо предимство, и това е инструмент, който включва и обезпечаването, и конфискацията цялостно. Приложното поле също е плюс в сравнение с настоящия инструмент. Последните години държавите членки настъпиха нови феномени. Те осъзнаха колко е важно да има обезпечаване и конфискация в борбата срещу престъпността. Затова държави членки въведоха мерки в тази посока. След това бе приета директива през 2014 година, която доведе до хармонизация. Преди това имахме рамкови решения от 2003 и от 2006, Тоест догонвахме случващото се. Разширяването на приложното поле е много положителна стъпка. Няма крайни срокове, това също е плюс. За 3 дни се говори тук за обезпечаването и малко повече. 30 плюс за конфискацията. И по-специално за обезпечаване при трансгранични процеси. Много бързо може да се обезпечи актива, преди той да изчезне. Има им подобряване на процесите, свързани с уведомленията. Изразиха се безпокойства за основните права. Крайна сметка не бива да се забравя, че има средства за правна защита за лицата, които са засегнати. И за това има средства. Изяснено е в това предложение, че Средствата за правна защита трябва да бъдат използвани в държавата, която издава решението, но има и случаи, в които могат да се обърнат и към държавата, която изпълнява. Също така имаме и срокове за уведомление, за да знаят хората какво се случва. Това е подобрение също. Както мнозина от вас посочиха, много техническо е това досие и за това е важно всичко да бъде точно, за да може хората, които работят на практика, да не срещат трудности. И това е основната ни цел – да постигнем тази цел. And... Благодаря. Да, не само практиката трябва да е ефективна, но е добре и държавите да могат, извинете, законите да могат да се използват. Натали. Е, Няма да правя коментари. Радвам се, че успяхме да обменим мнение и ще се надявам, че ще работим в тясно сътрудничество с колегите. Благодаря на комисията, която отговори много ясно на зададените и въпроси. Да, разбира се, тук има много технически аспекти, които трябва да бъдат точни и ясни, но също, но същевременно трябва да се наблегне наистина на защитата на жертвите, на гражданите и това да се използва за ефективна борба срещу тероризма. Благодаря, Натали. Благодаря. Добре е да се спрат наистина всички форми на тероризъм. Надявам се да има обаче напредък, дори и да не успеем да го преборим цялостно. Особено когато говорим за жертвите, това е изключително важно. Хората не трябва да се чувстват сами, след като са били жертва на престъпна дейност. Предстои ни много работа. Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред – това ще бъде едно първо представяне на три предложения за Шенгенската информационна система. Страна на Европейската комисия. Докладчикът Коелио е тук. Той отговаря за две от предложенията. Те са свързани с ШИС проверки по границите, полицейско сътрудничество, съдебно сътрудничество. Господин Лене отговаря за предложенията, свързани с връщането. И господин Ленърс не може да бъде днес тук. Ще го замени господин Коелю. I'm just checking if... Проверявам. Here, yeah. Дали комисията е тук? Да. Давам думата на комисията да представи и трите предложения и след това ще дам думата на докладчика, след това на докладчиците в сянка, след това на другите членове, които искат да се изкажат. Накрая на дебата ще дам думата на председателството от Малта и след това отново на комисията за да отговори на въпросите, които ще бъдат повдигнати. Започваме с комисията. Господин Розенберг, заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо председател. Ще започна с а, исторически данни за това как функционираш и днес. Важно е да се подчертае, че системата работи 24 часа, 7 дни в седмицата подкрепя полицейското и съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси, както и се бори с незаконната миграция. В а, системата има 72 милиона подадени сигнали за лица и обекти, работи в 29 държави, 4 милиарда пъти имало влизане в системата миналата година. Огромна система. Тя е една от основите на цялата шенгенска система и, както казах, работи без прекъсване. Малко цифри, за да подчертая колко е важна. От стартирането на 6.2 2013 година до края на миналата година имаме над 37 000 ареста благодарение на системата. Над 10 000 не получиха достъп до шенгенската зона. На 20 000 изчезнали лица бяха открити. 150 000 души бяха открити, за да помогнат на правни а, или съдебни процеси. Други лица бяха намерени, които са, представляват някакъв риск. Така че цифрите са внушителни. Системата работи добре, но, както знаете, винаги една система може да се усъвършенства. През 16-та година, три години след започването на системата, комисията направи оценка, което се изискваше и от правния акт. Заключенията бяха положителни, имаше обаче и констатирана възможност за подобряване на работата. Нека да изброя някои сфери, където е необходимо да има подобряване на работата – първо, използването на ШИС от държавите членки и по-специално информацията, която се съдържа в подадените сигнали и познаването на процедурата от ползвателите. След това, системно търсене на ШИС, когато се търси а, в национална полицейска база данни. Използването на фалшиви идентичности или самоличности трябва да водят до бързото въвеждане в ШИС на системата за пръстови отпечатъци и задължително използване за установяване на фалшива самоличност. Качеството на данните не винаги е отлично, има неточни данни, не цялостно въведени данни от държавите членки. Още нещо. Нужни са ресурси на всички нива и за да може да има по-ефикасно приспособяване към промените в програмите. Системата трябва да може да се ползва непрекъснато отново на ниво държави членки. И не на последно място, правилата за защита на данните. Трябва да бъдат преразгледани те в 6.2, за да включат последните развития в сферата на опазването на личните данни. Та това беше общата информация за ШИС. Сега, ако погледнем предложенията, с които разполагаме днес, първото, което се забелязва, е, че имаме три предложения, а не едно. Това отразява законодателната структура. Имаме полицейско и съдебно сътрудничество от една страна и гранични проверка, проверки от друга. Това отразява също и желанието и да имаме допълнителна тема, която да бъде включена – връщане. Трети регламент се предлага на темата връщане сега и тази е, тройна структура може би е сложна, но е необходима. Така се отразяват различните видове участие на държавите членки в отделните части на законодателството. Искаше ни се да го избегнем, но правната ни служба заяви, че е задължително да се запази тази тройна структура, за да може да участват държавите членки. По същество сега, ако погледнем нещата, в допълнение към техническите промени, проистекли от оценката, има и някои други значими политически промени. Първо, биометричните данни. Предложението разширява списъка от биометрични данни, които могат да се използват. Значи, пръстови отпечатъци, от длани, лицево разпознаване, което може да се използва за целите на идентификацията, защото технологиите днес позволяват нещо подобно. ДНК се добавя като възможност, особено що се отнася до изчезнали лица, чиято самоличност не може да бъде потвърдена по друг начин. На следващо място търсене на пръстови отпечатъци, ако има съмнение относно самоличността. Ако има някакво съмнение, може да се потърси в база данни с пръстови отпечатъци и накрая дава се възможност за една нова категория неизвестни лица, търсени във връзка с някакво престъпление. По този начин може да се поиска информация от властите във връзка с пръстови отпечатъци или отпечатъци от длани. Когато, например, се счита, че някои отпечатъци, намерени върху едно оръжие, например, могат да бъдат свързани с конкретното лице. Има и други мерки, свързани с по-ефикасния обмен на информация относно за подозрение за тероризъм. Значи, какво включваме тук? Е, задължително обменяне на информация за лица, които а, е, са замесени в терористична дейност. Ключовия фактор е задължителността тук. На второ място, ако едно лице а, е, е свързано с терористична дейност, то ще бъде обект на разследване. На трето място, разследване, което ще позволи възможност за по-щателно разпитване на, на лицата, които са за подозрени. На трето място превентивните сигнали – Предложението дава възможност такива превентивни сигнали да бъдат използвани, когато, например, се счита, че може да има отвличане от страна на родителите. Когато има голям риск от предстоящо такова отвличане от страна на родителите, граничните служители ще получават информация за този риск и ще могат е, да защитават е, детето и даже да го задържат с цел неговата безопасност. На четвърто място, вече говорих за тази категория, една голяма категория, връщането и отказите за влизане. Тук въвеждаме една нова категория за подаване на сигнали. Тя е свързана с незаконни мигранти, които нямат право да са в Шенген и трябва да се върнат в своите страни. Чрез въвеждането на тези нови сигнали ще има възможност да се проследява дали така наречените бежанци наистина са напуснали шенгенското пространство и органите ще получават информация, кое едно лице, което е трябвало да бъде върнато, не е напуснало територията на съответната страна. На следващо място въвеждане на сигнали в ШИС, които да обезкуражат така наречените вторични придвижвания. Когато едно лице не иска да бъде върнато в своята страна, то може да се премести в друга държава членка. Знаете за този проблем. Сега ще има информация, когато се преминават вътрешните граници на Шенген. На следващо място ще се даде възможност за по-добро сътрудничество, обмен на информация между държавите членки, които отговарят за връщането и накрая трябва да отчетем факта, че приложеното поле на ШИС няма да се променя поради тази нова мярка. В рамките на съществуващото приложено поле възможно да се прилага тази мярка, свързана с връщанията. Тук по-конкретно трябва да спомена и други а, аспекти, като забраните за влизане за които има предвидено правно основание в рамките на 6. та категория значими промени са свързани с институционалните потребители. Кой може да използва системата? Тук се включват най-вече агенциите. По отношение на Евроюст, правата за достъп се запазват. По отношение на Европол, предлагаме да се раз... да се разширят по-скоро правата на достъп, за да може Европол да има достъп до всички сигнали в системата. Комисията смята, че по този начин отразяваме и мандата на Европол в рамките на новия регламент за Европол. Освен това, по този начин смятаме, че се отразява и ролята на Европол, що се отнася до борбата с контрабандата на лица, на сексуалната експлуатация на деца и така нататък. Този разширен достъп ще даде възможност да не се пропускат възможности за действие поради незнание, поради отсъствие на информация. Освен това ще има възможност за по-голямо споделяне на аналитичен опит. По отношение на Frontex или по-скоро Европейската агенция за гранична и брегова охрана, тя няма достъп по настояще. Ние смятаме, че е много важно да се даде такъв достъп. Това е свързано по-конкретно с необходимостта от това конкретните екипи, които отговарят за управление на миграционните потоци, да разполагат с съответните данни, когато подпомагат а, някои държави членки. Ние направихме предложения по силата на които някои категории персонал ще могат да имат достъп до централната ШИС, само че няма да е възможно те да извличат информация, освен ако държавата приемник не им позволи. Отново казвам, тези лица няма да имат пълен достъп по отношение на, на изпълнението на действия във връзка с някои сигнали. Накрая по отношение на агенцията позната като Елиза, потвърждава се нейния достъп. Има обаче възможност да се подобрят нещата, особено по отношение на статистиката, различните видове данни, които се предоставят на тази агенция. Сега ние казваме, че Лиза ще има конкретни задължения по отношение на тестването и обмена на информация. И накрая няколко думи относно разходите, цялостните допълнителни разходи за прилагането на тези промени ще възлязат на около 67,9 милиона евро, това до около 2020 година. 64,3 милиона евро ще бъдат за техническа актуализация, свързана с управлението на границите и с правоприлагането. 3,6 милиона, доста по-малка сума, ще бъдат отделени най-вече за предложението свързано с връщанията. Отчитаме факта, че ще има разходи и на национално ниво, тъй като националните системи трябва да бъдат актуализирани във връзка с промените. За тази цел комисията ще отпусне 1,2 милиона за всяка една държава членка. Това ще бъде нашия принос към разходите. Тези средства ще бъдат отпуснати в контекста на националните програми за управление на границите. Благодаря. Благодаря за тази презентация, каза председателката. Всички сме съгласни, че е важно не само да се събират всякакви данни, но и да се гарантира, че събраните данни са необходимите данни, защото иначе няма как да работим ефективно. Може би си заслужава да поговорим за различните цели в това досие – освен това, може би трябва да поговорим и за оперативната съвместимост, тъй като сега в системата ще има нови е, възможности за, за действие, нови функционалности. Сега ще дам е, думата на докладчика господин Коелю. Той е един от хората с най-голям опит в Европейския парламент по отношение на ШИС. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на Европейската комисия за това, че толкова подробно представи предложенията. Вече чухме, че има много данни, които доказват, че ШИС е най-голямата база данни в областта на сигурността в Европейския съюз. Комисията говори за 70 милиона сигнала. През миналата година 4 милиарда допитвания е имало до системата. Повече от 200 000 души през 2016 година са били открити чрез тази система. Това е 38% увеличение спрямо 2015 година. Вижда се, че ШИС е най-голямата, най-използваната база данни в областта на правосъдието, вътрешните работи, това е една много успешна система, отчитат го и гражданите. Тя е свързана с свободата на предвижването. Защо това е така? Защото тя гарантира вътрешната ни сигурност, гарантира защитата на външните граници. Тя е основен инструмент за правно и полицейско сътрудничество между държавите членки. Европейския парламент винаги се е борил за това ШИС да се развие по един структурен начин, и да изпълнява целите, които са и заложени. С други думи, ШИС трябва да помага на органите в държавите членки и трябва да подобрява сигурността на гражданите, като зачита естествено техните основни права. Ето защо парламента, когато се създаваше ШИС-2, поиска да има нови функционалности, нов тип достъп, но освен това поискахме да има и средносрочен преглед. Знаехме, че предизвикателствата пред ШИС постоянно се променят. Освен това, знаехме, че много е важно да се въвеждат промени с много кратко предизвестие, тъй като те са много важни за сигурността на нашите граждани. И по този начин се подпомага дейността на граничните и правополагащите органи. И ето защо се появиха тези три предложения. Колегата Иерон Ленърс е докладчик по предложението за връщанията. Той не може да бъде тук, извинява се. Участва в една конференция в Малта, която се е, провежда тази седмица. По отношение на връщанията, колегата би желал да благодари за предложението. То е свързано с подобряване на ситуацията относно връщанията на незаконните мигранти. Знаете, че през последните години степента на връщане е по-малка от 40%. Колегата смята, че е много важно да се увеличат връщанията като бройка, за да може да се подобри доверието в системата и за да може хората да знаят, че се подпомагат онези, които имат нужда от защита, пък се връщат нези, които нямат такава нужда. Миналата година вече говорихме за е, подобряване на европейските пътни документи. Настоящото предложение сега задължава държавите членки е, да въвеждат е, информация за системи, свързани с ШИС. Това е една малка стъпка, но тя е важна, за да се попречи на незаконната миграция. По отношение на предложенията за граничния контрол и за сътрудничеството, те следват е, средносрочния преглед, е, насочени са към справяне с предизвикателствата, насочени са и към целите очертания в Европейския дневен ред за миграция и за вътрешна сигурност. Аз съм сигурен, че тези промени в ШИС наистина ще позволят е, по-добър обмен на информация и по-добро сътрудничество. С какво разполагаме сега? Повече инструменти за справяне с така наречената беженска криза. Държавите членки ще имат достъп до повече информация и ще се предоставят инструменти за действие на органите в държавите членки. На второ място ще има инструменти за справяне с тежки престъпления чрез достъп до данни, чрез достъп до биометрични данни, на пръстови отпечатъци и така нататък. На трето място ще има конкретна информация, конкретни сигнали за деца, деца, които са застрашени, деца, които могат да се укрият. На следващото място сигурността на данните. Сега се предвиждат мерки в тази връзка и се предвиждат мерки, за да може системата да функционира гладко. Аз мисля обаче, че можем да подобрим системата още повече. На първо място много е важно да разговаряме конструктивно с комисията. За това искам да поканя докладчиците в сянка и комисията на подготвителни заседания, за да можем да разгледаме предложенията подробно. Вече имам няколко въпроса на комисията и сега ще ги задам. От самото начало Европейската комисия и парламента защитават тезата, че не трябва да има национални копия. Какво имам предвид? Трябва да има централна система, в която да се съхраняват сигналите и не трябва да има съхранение на копия на тези сигнали на национално ниво. Компромиса от миналото гласеше, че държавите членки трябва да имат такава възможност. Днес, въпреки че се обсъждат и други системи с централизиран характер, комисията предлага да има задължителни копия в национален план на данните от ШИС. Въпросът ми е защо? Ако трябва да съм по-конкретен, колко дълго а, съществува националната система, а, не функционира ли тя добре, има ли проблеми с нея, не сме ли инвестирали достатъчно в достъпа на държави а, е, членки до централната система, Нека да отговори комисията. Имам и допълнителни въпроси. Колко ще струва всичко това? Беше ни казано, че комисията е готова да даде 1,2 милиона на всяка държава членка. Това очевидно няма да е достатъчно. Всички държави членки ли трябва да съхраняват копия при положение, че те нямат съхранение на, на, на всички типове данни. И по отношение на напускането на Великобритания и член 50. Великобритания имаше временен достъп до ШИСИ и до инструментите за полицейско сътрудничество. Какво ще стане от тук нататък, ако Великобритания реши да има достъп до ШИС, за да може да контролира достъпа на лица до своята територия? Какво ще стане? Това ще бъде ли възможно? Ще е възможно ли Великобритания да се присъедини сега, след като е решила да напусне Съюза? Благодаря, господин Коелю. Благодаря за това, че е, направихте преглед на всичките досиета и зададохте много конкретни е, запитвания. Имаме едни и същи докладчици в сянка по всички три досиета. Първо ще дам думата на тях и след това ако другите колеги искат да си скажат, ще получат възможност. Сега започвам с докладчик Кавсянка от социалистите и демократите Мириам Дали. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за това, че ни представи трите предложения и благодаря и на господин Коелю, който сподели вижданията си по тези проблеми. Аз бих искала да представя нашите виждания и нашите предложения как да усъвършенстваме системата. Да, системата работи, но това не означава, че не може да бъде подобрено нейното функциониране. И съм съгласен и с, съгласна и с а, това, че трябва да има консултативен диалог, за да можем наистина да усъвършенстваме системата. Първо. Ние, социалистите и демократи, приветстваме предложението на комисията в момента, в който Европа трябва да бъде укрепена и да има по-добри инструменти, за да защитиме нашите граждани, да осигурим тяхната сигурност и като същевременно зачитаме правата им всички ние сме длъжни като законодатели да осигурим защитата и безопасността на нашите граждани с инструментите, с които разполагаме, които обаче трябва да бъдат ефективни и реактивни. Необходимо е информацията да се обменя в реално време, за да можем да се бориме срещу тероризма и да се включи възможност за подаване на сигнали в ШИС в случай на терористични атаки и аз също така бих искала да спомена ние смятаме, че допълнителните биометрични данни, които ще бъдат включени в системата, трябва да бъдат защитени с новите мерки и регламенти, защото допълнителни мерки ще, данни ще бъдат включени. Трябва да има необходимите предпазни а, мерки. Защо? Защото предвид технологическите, технологическия напредък, необходимо е да се защитат личните данни на гражданите. Колкото до сигналите за изчезнали деца, нещо, което бе споменато и от автора, включително и децата, които са застрашени с от, отвличане. Тази мерка трябва, трябва, трябва да бъде включена. Ние ще ратуваме за това. Ние смятаме, че обаче такъв сигнал може да бъде подаден по искане на съдебен орган. А, тези Това трябва да бъдат отделни категории граждани и обработката на техните данни трябва да бъде много внимателна. Също времено трябва да се засили трансграничното затрудничество, за да може своевременно да се събират необходимите данни. Колкото до а, системата за връщане на незаконни мигранти, трябва да внимаваме да не смесваме две неща, докато нямаме необходимите предпазни а, механизми. Бих искал да спомена, че и нови елементи ще бъдат изискани, като например реш... да бъдат включени решенията на съответните национални органи, взели решението за връщане. Също така споделяме безпокойството на докладчика относно финансирането. Комисията казах, че е, над 67 милиона ще бъдат е, предоставени за усъвършенстване на системата до 2018 година, но какво ще стане после? А, колкото за, контрол, за контрола по е, границите, средствата ще бъдат прехвърлени от други на какво правно основание ще стане това е нашият въпрос. И още един въпрос, свързан с данните. Според новите е, правила, лицето, чието данни са вкарани в системата, има правото да провери дали данните са вярни. Също така се спомена за а, търсенето на пръстови отпечатъци в случай на неизвестен извършител на престъплението и а, също така отговорността на държавите членки за нанесен за нанесени щети. Какво, какви щети всъщност имате предвид и каква, в какво ще се изрази отговорността на държавите членки? Благодаря, Мириам, за въпросите. Следващия господин Халаал. Благодаря, госпожо председател. Екаре а, признава, че комисията своевременно прави предложения за решаване на един много наболял проблем. Повече няма да навлизам в подробности. Ние сме съгласни с повечето разпоредби, залегнали в предложението, но бих искал да задам един въпрос предложението, в предложението на комисията се казва, че в шист, че освен шист има и национален компонент, т.е. всяка държава членка ще разполага със собствена система система, която да включва данните от ЧИСТ. Аз мятам, че държавите членки трябва да имат възможност да решат какви технически мерки да вземат за прилагането на а, изискванията по а, Шенген. Дали да създадат национална дата база данни, която да включва данните от ШИС или не. Държавите през последните години Държав, държавите членки бяха по-скоро насърчавани да извършват търсения в самата система СИС. Аз не смятам, че създаването на национална база за данни ще бъде а, достатъчно ефективна и надежна, защото създаването на, допъл... на копирана на национална база данни върху ШИС може да създаде и някои проблеми от гледна точка на сигурността. Трябва да се промени регламента, за да може да има едновременен достъп на а, различни инстанции до системата но като цяло подкрепяме а, залегналите в а, предложението разпоредби. И сега господин Депре от името на Алде. Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям казаното от нашият най-голям експерт в, ЗАШИС, господин Коелю. Аз подкрепям като цяло казаното от него второ. Не съм имал необходимото време, за да навлеза в подробност и да изуча из... подробно а, предложенията, но искам да задам три въпроса, които ми се струват от значение. Първо, укрепването и включването на лицеви портрети в ШИС. Добре, съгласен съм, но правилно ли ви разбрах, че държавите членки, които разполагат с подобни лицеви изображения или пръстови отпечатъци, са длъжни да ги вкарат в ШИС, защото, например, в терористи или хора, които са заподозрени за територията заподозрени за подобни дейности са а, били арестувани, взет, снети им са отпечатъци, след което те напускат територията на Европейския съюз под фалшива самоличност. Ако няма задължение подобни а, данни да бъдат включени задължително в системата 6, те ще могат спокойно да се върнат обратно и въобще да е, да се движат в е, е, Европейския съюз. Не виждам защо да няма задължение за вкарване в системата ШИС на подобни лицеви изображения или пръстови отпечатъци. Второ. Когато има а, терористи, които са засечени на границите. Не можем ли тези данни автоматично да бъдат пред, предоставени на Европол, защото в крайна сметка целта на Европол е точно за това. Всеки, всеки път, когато се е, установи пресичане на граница от страна на терорист или заподозряно лице, данните трябва да бъдат предоставени на Европол, според мен. И трето, ако правилно разбирам, в момента държавите членки могат да подадат сигнал относно лица, че, за които има забрана да влизат на територията. съгласно директивата от 2008 година. Но ако, но ако раз, правилно ви разбирам, няма задължение. Не, не, нека да ви дам пример. В моята страна, примерно, бива изгонен човек, който изповядва омраза или проповядва омраза той, е, на него, той, за него има забрана да влиза в Белгия в продължение на 5 години, но той може да, да влезе в друга държава членка на Европейския съюз. Така че мис, мисля, че тук трябва да има автомат, автоматично забрана навсякъде, защото не, не могат, не могат да разбера защо да не използваме всички възможности, с които разполагаме, защо да няма задължителна нотификация и уведомление на другите държави членки в случай на тероризъм или тежки престъпления. Може би един от а, е, отговорите е, че има най-различни база данни за най-различни аспекти или престъпления и проблеми, но може би и комисията може да отговори на въпросите, но преди това бих искал да дам думата на председателството на съвета а, да ни кажете докъде са стигнали нещата в съвета по този въпрос. А, скъпи колеги, ШИС е важна система за сигурността на Европа и трябва наистина да постигнем напредък за Европа и за нейните граждани. Това досие е приоритет за Малтийското председателство и сме свикали заседания, за да обсъдиме напредъка на това досие. В момента се разглеждат трите предложения в работната група за Шенген. Целта е трите предложения да бъдат наистина разгледани и обсъдени до края на май 2017 година. Ще работим в тясно сътрудничество с парламента и ще ви предоставим необходимата информация. Но по-нататъчните действия ще бъдат осъществени от естонското председателство. Сега давам думата на комисията. Ако можете или искате да отговорите на всички въпроси, имате тази възможност сега. Uh, Благодаря. Благодаря, господин Коелин, на докладчиците в Сянка за това, че представиха първите си бележки. Приветствам първото предложение на господин Коелю. Подготвителни срещи на които да се говори подробно по тази тема. Въпросът е много сложен и понякога е нужно повече време. Така че готови сме да се срещнем с вас на такива заседания. Ще започна с въпросите на господин Коелио. Вие споменахте, че той е един от хората в залата, които са най- добре запознати с системата ШИС. Той е един от основателите на системата, така че много се радваме, че той отново е поел тази отговорност да води позицията на парламента по темата. Благодаря ви за това. И сега по въпросите. Защо предлагаме национални копия? Този въпрос бе зададен и от друг колега. И за нас е проблем това. Дълго мислихме по въпроса, когато подготвяхме всичко. От принципна гледна точка, секторното решение ще, ще да е по-добро. В същото, време, в същото време забелязваме, че 60 е хибридна система – така както поне се разви през годините и се превърна в успех. Та успехът и развитието се основава на смесена архитектура. Централна система, подкрепена от национални системи. Днес имаме 24 държави членки, които имат национални копия. Само 5 нямат. Говорихме с държавите членки и тези, които имат копия, много си ги харесват. Използват ги, инвестират в тях и няма да им се хареса да се откажат от тази възможност да имат копия. Каза се, че системата никога не е крашвала, винаги е работила – обаче може да се каже и, че е работила поради факта, че е подкрепена от 24 копия. Тоест, голямата част от трафика в реално време се поема от тези копия. Не забравяйте също така, че когато обсъждахме ШИС преди 10 на години, автоматичното разпознаване на регистрационни номера на автомобили не съществуваше. Тези 4 милиарда влизания в системата се дължат точно такива автоматични търсения, които в реално време издирват информация и това може да стане, защото имаме хибридна архитектура на системата. Използването на ШИС по граници, сега това ще се превърне в системен подход, Системен подход означава всеки пътник на външните граници да бъде проверяван в ШИС. Граничарите не искат да чакат. Eh, така че технически решения, които могат да дадат такава възможност, системата солидно да работи и да се намали уязвимостта им, е нещо много важно и за това стигнахме до тези препоръки и до това предложение. Нужни са обаче допълнителни дискусии и с вас, и в съвета, тъй като този проблем бе повдигнат и там. Втория ви въпрос бе за Обединеното кралство. Те са активен ползвател на ШИС в полицейското сътрудничество. Така изглеждат нещата днес какво ще се случи след две години, като по всички други въпроси, свързани с Брексит, не можем да дадем отговор. По други въпроси. Няма да навлизам в техническите, тъй като ще е по-добре на друг форум да бъде направено това. Само няколко. Защита на данните. Въпрос на госпожа Дали. Изключително важна е тази тема, смятаме, че предложенията, прияти от комисията през декември, наистина отразяват съвременни правила за защита на данните. Направихме конкретни предложения за правилата за заличаване на данни, изискванията за пропорционалност, когато държавата членка иска да удължи срока на определен сигнал, правила за докладване на инциденти, по-кратък период на запазване на обекти. В случая мога да цитирам номера на автомобили. След това биометрични данни. Смятаме, че предложенията ни наистина са съвременни. Но ако имате някакви съвети, ще ги вземем предвид. Финансирането след 2020 година. Всичко е във ваши ръце. Комисията не решава финансирането, но мисля, че една така добре работеща система винаги ще намери средства за поддръжка. Това ще бъде приоритет за нас, когато предложим финансовата рамка за този период прехвърлянето на средствата към това предложение, което идва от предложението за интелигентни граници. Това прехвърляне беше организирано по съответния ред и стана възможно поради економиите, които направихме по пакета интелигентни граници. Знаете, че там бе заложен много по-висок бюджет в началото, отколкото се оказа след изпитванията. парите, оттам са парите. И те преминаха по съответния канален ред. Отговорността на държавите членки е приложима към всички категории, няма разграничения. Те носят отговорност за всеки един аспект, за който отговарят. Особено, що се отнася до личните данни. Е, показаното от господин Дюпре. Биометричните данни – Има задължение за качване на тази информация в системата, но няма задължение тя да бъде търсена. И това е новия елемент, защото е чудесно да захранваш системата, но като я захранваш, трябва да ги ползваш тези данни, с които си я захранил. Много често държавите членки по неясни причини, може би легитимни, най-вероятно, но така или иначе не търсят а, тази информация там, където е необходимо и затова това предложение се опитват да ги подкани да го правят. За Европол сега. Те ще играят по-голяма роля. Ще бъде ли задължително за тях да споделят информация с всички? Не смятаме, че това е възможно. Това е свързано с принципа на това, кой притежава сигнала. Те са хост или домакин, но не са собственик. Собствеността си е у държавите членки. И затова те решават кой има достъп до сигнала. За забраната за влизане днес е задължително в 6 да влизат такива забрани, които са свързани с тероризъм и сериозни престъпления, но не с миграция все още. Така че ако има решение за връщане срещу определено лице и това решение е съпътствано с забрана за влизане от държавата членка, която го е издала, няма възможност. Не, има възможност, но няма задължение тази информация да влезе в системата и това ще бъде новия елемент, който ще даде възможност ШИС да работи по-добре в системата на връщането. Мисля, че отговорих на част от въпросите, не всички, но сме готови да говорим, като ни поканите отново. Благодаря. По-късно ще имаме нови въпроси, най-вероятно, за да може да се отвори на въпроси, свързани с националните копия и какво ще се случи с тях. Сега ще дам възможност на докладчика Коелю да кажа няколко заключителни думи. Благодаря. Заключителни думи. Благодаря на вас. Благодаря на колегите за въпросите. С удоволствие ще работя с всички. Благодаря на комисията. Радвам се, че на техническо ниво ще се видим, за да можем да минем през тези предложения. Това ще бъде изключително полезно. Надявам се, всички да смятаме, че сигурността е приоритет, а ШИС може да доведе до сигурност за нашите граждани. Всички докладчици в сянка се надявам да могат да подкрепят идеята да постигнем съгласие с съвета до края на настоящата година, а не да удължаваме нещата в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, господин Коелю. Предвидено е двамата докладчици да излязат с проекто докладите си в Либе в края на юни. Решение ще се вземе по време на естонското председателство. И така, следващата точка от дневния ред ще започне в 11.45. Затова ви моля отново да пиете вода или кафе и да се върнете за следващата точка.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

So, colleagues, we will now continue our Колеги, продължаваме с заседанието. Казвам добре дошли на госпожа Боничи. Боничи ли се казвате или Бониси? Боничи, добре. Която е посланник в постоянното представителство на Малта в Европейския съюз. Чудесно е, че сте днес тук и ще ни разкажете за съвета по правосъдие и вътрешен ред на 27 и 28 тази седмица. Сега, що се отнася до организацията по тази точка, първо ще дам думата на посланика и около 10 минути ви давам. След това давам думата на комисията и след това колегите могат да задават въпроси. Започваме, госпожо Буничи, заповядайте. Благодаря. Уважаеми депутати, уважаеми колеги, добър ден! Порано от тази седмица се проведе съведа по правосъдие и вътрешни работи. понеделник 27 се срещнаха министрите на вътрешните работи, където председателства Малтийския министр на вътрешните работи Кармел Лабела, а сесията посветена на правосъдието бе на 28 март и бе председателствана от Малтийския министр на правосъдието, културата и местното самоуправление. И така, няколко думи за трагичните събития, които се случиха в Лондон миналата седмица. Те подчертават и нуждата за борба с тероризма. Трябва да сме обединени с всички средства, с които разполагаме да се борим с тероризма. Това нападение ни доведе също така и до спомените ни терористичните нападения в Брюксел преди година на същия ден. Работата ни трябва да бъде насочена към предотвратяване на такива терористични нападения и гарантиране на чувството за сигурност у нашите граждани. Сесията по вътрешни работи на съвета се съсредоточи последните теми. Миграция. Съветът разгледа прилагането на декларацията от Малта от 3 февруари и там се включват различни мерки за справяне с миграцията по Централно-Средиземноморския маршрут. Бе обърнато специално внимание на това как държавите членки могат да допринесат за ефективното прилагане на тази декларация. За съжаление, прекалено много жертви продължава да има в Средиземноморието. Пролета настъпва и рисковете се увеличават. Трябва да продължим да работим заедно с международните си партньори, за да решим проблема. Трябва да спазваме и основните права на всички, което е съвсем разбираемо. Основните действия, очертани в декларацията от Малта и отразени в плана за прилагане, са свързани с множествени аспекти. Полагат се всички усилия те да бъдат изпълнени на практика едновременно. Става дума за изграждане на капацитет в бреговата охрана на Либия, подобряване на условията в центровете за мигранти, даване възможност за доброволно връщане на тези, които искат да се върнат, борба с престъпни групи, подпомагане на общностите да се развият, така, щото хората да имат различни способи да изкарват пари, а не да се обръщат към каналджийството за доходи. Регионален подход за, за да се направи така, че маршрутите да а, не бъдат променяни или да не се появяват нови такива. Има много трудности и всичко ще зависи от това какво се случва в Либия. Не сме наивни, в същото време трябва да положим максимални усилия. Съветът по вътрешни работи също получи информация за съвместния план за действие от Валета. Ако си спомняте, имаше такава среща на върха през ноември 2016 година. В Малта бе проведено заседание преди месец в на това заседание се отчете работата по тази декларация от Валета. Прилагането на препоръките, одобрени от длъжностните лица, сега ще бъдат подети от двата диалога – Рабатския и Хартумския, които трябва да бъдат преразгледани отново на среща на длъжности лица от високо ниво през първото три месечие на 18-та година. Там домакин ще ще бъде домакин Етиопия. Що се отнася до преместването? Съветът обсъди изпълнението на решенията за преместване. Още много трябва да се направи. Важно е да има максимална координация, така че да се направи всичко възможно своевременно. Основното послание тук е че поетите задължения трябва да се претворят в реалност. Италия и Гърция имат нужда от постоянна помощ. Имаме достатъчно време да засилим изпълнението на практика и насърчаваме държавите членки да го правят. Политиките за връщане. Министрите обсъдиха съобщението и препоръката, с която излезе Европейската комисия през началото на март или в началото на март. Нужна е по-ефикасна политика за връщане, имайки предвид потребността да се действа на европейско ниво в тясно сътрудничество между всички. Дискусията се съсредоточи върху два аспекта – сътрудничество с трети страни по реадмисия, външната страна и вътрешната страна, да се направи така, че нашите процедури да не пречат на връщането, и да няма злоупотреби с системата. Също така разгледахме различните варианти за преразглеждане на отделните ни политики. Като председателство обсъждаме този приоритет, този пакет, извинете, като приоритет. Един от приоритетите ни е Дъблинския, Дъблинския регламент. През ноември миналата година а, говорихме за това. Положиха се и много усилия от словашкото председателство. Затова продължихме този процес, чиято цел е да се постигне компромис за ефикасното прилагане на принципите на отговорност и солидарност. Що се отнася до предложението за създаване на Европейски съюз за убежището, т.е. агенция, която да управлява този процес. Както знаете, така преговори с парламента. Надяваме се да стигнем до решение в кратки срокове. Председателството ще продължи с усилията си да работи по максимален брой предложения. Доклад за напредъка по ИКТ системите за управление на границите и сигурността бе изготвен и предоставен. Радваме се, че междуинституционалните преговори за вход и изход в Съюза в момента текат. Надяваме се до юни да има резултат, така както иска и Европейския съвет. И сега стигаме до сесията за правосъдие. Which, said, uh... Вече ви казах, че тя се проведе на втория ден. Нека да спомена следното. Предоставянето на цифрово съдържание. Министрите на правосъдието чуха доклад за напредъка, онова, което се случва в момента, Възоснова на постигнатите резултати и на съществуващите насоки бяха обсъдени различни аспекти в различни групи клъстери на техническо ниво. Постигна се напредък на различни нива, например критериите за съответствие, правата и правилата за прилагане на, на, на достъпа до цифрови услуги, е, средства за защита, когато липсва несъответствие и други. За нас това е много важно предложение, което ще допринесе за разрастването на цифровия единен пазар и ще бъде от полза и за потребителите, и за дружествата. По този начин ще се елиминират и пречките заложени в договорното право. Освен това ще се намали несигурността, пред която са изправени много компании и потребители, тъй като има разлики в договорното право между държавите членки. Председателството ще продължи да обръща сериозно внимание на това досие. По отношение на справянето с финансирането на терористична дейност и престъпления, както и по отношение на финансовите престъпления. Министрите чух предложение за справяне с наказателно правни средства по отношение на финансирането на тероризма, както и предложения за обезпечаване и конфискация на активи. Министрите решиха, че трябва да се предприемат мерки за укрепване и усилване на борбата с тероризма. Тя остава основен приоритет, тъй като сигурността на нашите граждани е основен приоритет. Постигнат е напредък относно предложението за справяне с прането на пари чрез наказателно-правни мерки, а предложението за заповедите за обезпечаване и конфискация на имущество е по-сложно и по-дълго по своя характер, съответно ще има нужда от повече време за неговото разискване. И двете предложения разглеждат един и същи проблем от две гледни точки. Целта е държавите членки да имат необходимия инструментариум, за да се справят с новите заплахи, които поражда финансирането на тероризма. Друга точка от дневния ред на съвета беше връщащите се в Европа бойци. Проблем, на който натъкват редица държави членки. Министрите обсъдиха варианти за действия, такива каквито те бяха създадени от координатора за борба с тероризма на Европейския съюз. Освен това разгледах проблема от гледна точка на наказателното право. По време на обяда министрите говориха за подаващите сигнали за нередности и тяхната защита, как тя да бъде подсилена. Подаващите сигнали за нередности са много важна част от нашите демократични общества. Те помагат да се осветлят проблеми като корупция, измами и така нататък. Европейския парламент представи своя доклад по темата. Комисията пък даде ход на публични консултации по темата. Целта на разговорите по време на обяда на министрите беше да се даде възможност на самите министри е, да се изкажат. Е, това беше един предварителен разговор по темата. И накрая проведе се неофициален дебат и се предостави информация относно създаването на Европейска прокуратура. Вероятно си спомняте, че по-рано този месец Европейския съвет обсъди този въпрос и даде възможност за засилено сътрудничество с цел създаване на Европейска прокуратура. Нека да подчертая, че тази среща не се счита като част от самото заседание на съвета, тъй като работата по този въпрос в съвета по-настоящем е в на улица. Временно е прекратена. Това беше просто неофициален разговор, така че и аз няма да ви давам повече подробности. Този неофициален разговор, проведен във вторник, даде възможност да се гарантира, че всички ще знаят какви ще бъдат бъдещите стъпки. Целта беше освен това да имаме по-добра координация между министрите, а председателството ще продължи да дава възможности за бъдещи разговори по темата и ще координира тези разговори. Председателката, благодаря за тази информация относно случилото се на съвета по правосъдие и вътрешни работи. Нека да ви напомня, че ние в нашата комисия е, разговаряме много за външното измерение на сигурността и на миграцията. Много е важно да се търсят е, възможности за контакти с нашите партньори, а не само да говорим за вътрешни решения. Тук има представители на комисията, Генерална дирекция правосъдие и Генерална дирекция вътрешни работи. Първо ще дам думата на господин Фонсека, който ще ни каже за правосъдието. Госпожо председател, след това много обширно представено от името на госпожа Боничи, нямам какво да кажа, но Мога само да потвърда, че неформалните разговори, а знаете, че те са от основно значение в подобни а, преговори, са на прав път и се надявам, че в най-скоро време ще можем да постигнем положителен резултат. Но разбира се, формалните разговори ще започнат чак другата седмица. И между, между, междувременно и държавите членки не са подписали писмото. Колкото до другите проблеми, които бяха обсъдени, вие потвърждавате, че в а, общия дебат относно киберпространството беше холистичен дебат, в който бяха засегнати всички важни въпроси. Министрите а, свързаха отделните проблеми, проблемите свързани с данни, събиране на, на доказателство, криптирането и комисията ще спази сроковете и ще излезе с доклад след като а, проведе необходимите консултации и ще ги представи резултатите през юни. Очакваме също така съвета да вземе едни по-цялостни решения основени на голяма информация, широка информация, като се вземат от една страна предвид нужните на предприятията, на бизнеса и от друга страна се защитат правата на потребителите, но междувременно а, трябва да има преговори и разговори, които ще ще приключат с този цялостен доклад. Колкото до подаването на сигналите, да, наистина това е едно много, един много значителен въпрос. Търсиме една последователно, едно последователно решение и чакаме и от съвета, и от парламента предложения в този смисъл. Благодаря. Казахте, че очаквате сътрудничество от парламента, за да успеем на време. Мисля, че парламента през последните месеци демонстрира, че когато е необходимо, ние работим много бързо и усилено. Това обаче не се случва в други институции по различни причини. Преди да навлезем в подробности и преди да дам думата на другите колеги. Нека да чуем госпожа Грал от Генерална дирекция вътрешни работи. Благодаря. Нямам какво толкова да добавя. Отличен доклад. Две неща. Комисията дебело подчерта на съвета, че трябва да се направят повече усилия за преместването на мигранти. Искаме да видим напредък това отношение. И на второ място комисията даде информация за мисията си в САЩ. Там се срещнахме с представители на Google, Twitter, Facebook. С нас имаше министри от Малта и от Естония. Ще дадем информация малко повече през лятото. Разговора беше много ползотворен и съвета получи информация за тези разговори. Благодаря за тези допълнения. Сега ще дам думата на колегите. Двама са се записали за изказване. Господин Коелю е първи. Благодаря. Благодаря за тази презентация. Мисля, че по повечето от точките, разгледани от съвета, решенията съвпадат с нашите. Отчитат се нашите притеснения. Само по два въпроса съм леко разочарован. На първо място по отношение на заключителните решения. Съвета казва, че трябва да се получи, да се направи колкото се може по-голям напредък по отношение на службата за убежище преди края на юни. Аз се надявах, че по време на Малтийското председателство ще приключим работата по ЕАСО. Не само защото самото малтийско правителство много помага в това отношение, но и защото всички разбират колко е важно да има една стабилна агенция. Разочарован съм, защото ако правилно тълкувам заключенията, съвета май се отказва, че се отказва да търси решение до края на Малтийското председателство. Поправете ме, ако греша. И на второ място съм разочарован, че съвета а, призовава всички институции институции да работят за системата за влизане и излизане в Европейския съюз, позната като ЕТИАС. Съвета казва, че трябва да има споразумение до края на юни и съответно в съвместното начинание да се включи пар... <laughs> парламента след това. Говорим за системи, от които очакваме да бъдат оперативни най-рано след 2020 година. Трябва да намерим съответните решения за тези системи още сега. Преди малко приключихме обсъждането на трите предложения за ШИС на комисията. Чухме, че ШИС е най-добрата база данни. Тя вече съществува и работи. И аз мисля, че съвета трябва да заложи точно на тази система – Приоритета трябва да бъде на първо място ШИС, що се отнася до сигурността, и едва след това да идват системи, които ще могат да заработят напълно след 3, 4 или 5 години. Разочарован съм, че а, съвета отдава приоритет на тези бази данни. Благодаря за тези бележки и въпроси, господин Коелю. Мириам Дали иска думата. Благодаря. Госпожо председател, благодаря на посланика. Две неща. Първо, иммиграцията. Посланика говори по този въпрос и каза, че основната цел е да се приложи декларацията от Малта. Тя говори и за това какво могат да направят държавите членки, за да се изпълни декларацията. Посланника почерта, колко е важно да се работи с е, трети страни партньори. В тази връзка обаче трябва да се а, е, спомене и сътрудничеството между самите държави членки. Кармено Авела, е, министъра на вътрешните работи на Малта, вече каза, че времето е от съществено значение и не може да допускаме допълнителни такива трагедии в Средиземно море, в централната част на морето, особено с оглед на това, че времето се подобрява, дойде пролетта, дойде края на марта, няма кой знае какъв напредък. Отдълго говорим по този въпрос. Знам, че Малтийското председателство полага всички усилия в тази връзка. Съвета обаче май не е готов да действа. Господина Вела спомена, че почти няма никакви усилия по отношение на преместването на мигранти. Вие самата казахте, че много трябва да се направи в тази връзка. Кое пречи на държавите членки да приложат на практика е, това споразумение за преместването? Кое пречи да помогнат на Италия, на Гърция, на други държави? В крайна сметка, за много държави става дума само за капка в океан. Какво прави съвета, за да разреши този проблем? Май само се отлагат е, нещата, отлага се намирането на решение и това ме тревожи. Още нещо. Съвета говори за подправените документи за пътуване. И съвета прие заключение за справяне с тези измами. В заключенията се говори за това колко е важно да има по-сигурни документи, говори се за цялостна база данни за документите, говори се за промяна в правните основания. Колегата говори за това, че тази сутрин сме обсъдили Шенген. Има един член, който призовава за проверки, засилени проверки за документите за самоличност. Искам да попитам, тази система ще бъде ли нещо отделно или ще бъде част от системата и как да избегнем при покриването? Благодаря, Мириан. И сега ще дам думата на господин Депре. Мерси, президент. Благодаря, госпожо председател. И слушах с голямо внимание изказването на съвета. Имам чувство, че последното заседание ПВР се е провело в весело и весела и приятна обстановка. Но аз а, слушах какво казва и четах какво каза пресата. Първо, че Австрия отказва да участва в презаселването нещо, което по принцип е задължително за всички държави членки. Също така разбрах, че групата от Вишеград е излезла с изявление, че смята за недопустимо и неприемливо да приеме шантажа и диктата, наложен им от Европейския съюз. Това го прочетах в съобщенията на медиите. Така че имам чувство, че атмосферата не е била толкова дружелюбна и дружеска, каквато вие описвате. Така че какво и комисията е отговорна, и съвет е отговорен. Комисията казва, че няма да използва инструментите, които са и дадени на разположение от договорите. Какво точно има предвид? Второ, разбирам, че унгарското правителство е приело закон за автоматично а, лишаване от свобода на желаящите и убежище. Обсъждате ли го? Как, какво смятате това защита на и зачитане човешките права ли е и комисията, която е пазителка на договорите, какво смята да прави в този смисъл? Благодаря на господин Депре и, и аз искам да задам един въпрос и да направя няколко коментари. Разбирам, че държавите членки искат да помогнат на така наречените истински бежанци, но искат да се вземат мерки с, за, също мигрантите, но защо тогава те не си сътрудничат в областта на презаселването? Тогава биха били сигурни, че става дума за истински бежанци. А моите конкретни въпроси, първият е за криптирането. Тази седмица най- най-после разбрахме и чухме, че е необходимо криптиране от начало и до края на процеса, не само за а, бизнеса, а и за отделните е, индивиди. Изчакаме съобщение. Аз съм експерт и бих искал да знам как, как ще бъдат, как ще изглеждат тези криптирани съобщения. Питам съвета и комисията, без да и как ще гарантират сигурността. Държавите членки все още се подготвят системата за информация за а, пътниците. Колко смятате, колко, колко време ще бъде необходимо за създаване на новата система в отделните държави членки, госпожа Боничи? Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите. А разбира се, ще очакваме и отговора на комисията. Първо, въпросът свързан с ЕАЗО. Казах колкото се може по-скоро. Надяваме се, че ще стане преди юни. Надявам се. Не искам да спекулирам, но наистина се надявам, че ще можем, ще можем да разчитаме на сътрудничеството и на държавите членки, и на парламента, и че ще постигнем резултатите своевременно. Системата врим, влизане и излизане и системата ЕТИАС. Миналата седмица започна политическия трилог по този, на тази тема. Същевременно върват и технически разговори и се надяваме, че до края на юни ще можем да постигнем окончателни резултати. Колкото до ЕТИАС очакваме позицията на съвета преди края на юни. ЕТИАС е една сложна система, но се надявам, че ще можем да приключим. Също времено ще работим по 6. Целта е наистина да ускориме нещата, защото ШИС вече съществува, не е система, която те първа ще трябва да се създава. Така че ще трябва да бъдем малко по- така експедитивни, що се отнася до инструментите, които ще се добавят към ШИС. Колкото до декларацията от Малта, ще отговоря на малтийски. Много работа е бе свършена с, цел подготовката на заседанието, срещата на високо равнище в, Мел, в Малта. Разполагаме и с план за действие Организират се редовни заседания с всички заинтересовани страни. Утре в 8 часа ще проведа подобно заседание. Също така се срещам Таме редовно и с IPCR и представители на другите институции, органи и държавите членки, както и всички заинтересовани а, организации, евро, различните европейски агенции, които участват в осъществяването на плана. Знаете, че става дума за сложно, деликатно положение, особено що се отнася до Либия. Комисията е одобрила няколко проекта, които ще се осъществяват на практика от международни организации, включително от Върховния комисарят за бежанците на ОНЕ. Не можем да искаме прекалено бързо осъществяване, но а, осъществяваме редовен мониторинг. А, организирахме обучение за либийската брегова охрана и нейните представители. Сега Нещата са вече в техни ръце. Работиме също така с различни, с представители на различните общности, а, живеещи по източното крайбрежие и в южната част на страната, защото трафика на хора наистина се е превърнал в индустрия – Необходимо е да помогнем на местното население. Да мога. да може то да а, им разполага с достатъчно средства да може да да живее нормално. Сега държавите членки трябва да осъществяват решенията, които сме взели съвместно, защото в противен случай просто ще загубим доверието на гражданите, ако продължаваме да взимаме решения да ни ги осъществяване. Но проблема е, че много държави членки, включително и асоциираните държави, са обещали и са поели ангажимента да а, изпълнат ангажиментите си до септември. Много труден процес е, защото не, все, не, вс, не всеко лице отговаря на критериите за презаселване, така че трябва да имаме от една страна баланс между поетите ангажименти и броя лица. Но при всички случаи има лица, които очакват и са в очакване да бъдат презаселени и се надяваме, че до края на септември ще постигнем значителни резултати. Госпожа Дали също така повдигна въпроса, свързан с подправените документи за пътуване. Тук имаме две предложения, две различни предложения, които обаче са свързани помежду си, както правилно отбелязахте. Трябва да а, внимаваме да, да няма препокриване на целите, да, да не разхищаваме излишно средствата. Просто искам да ви прекъсна да и да помоля преводачите да ни отделят още 10 е, минути. Смятам, че а, е, мога да спра до тук и ще оставя комисията да продължа. Що се отнася до вашия зададохте въпроси, господин Депре. Ще дам думата на колегата от Генерална дирекция Хом, защото става дума за иммиграция. А знаете, че ние сме онези, които прилагаме разпоредбите на хартата. А колкото колкото до въпроса свързан с криптирането. Това наистина е едно предизвикателство, което сме сме изправени са не само от техническа, технологическа гледна точка, но и от гледна точка на баланса между сигурност и защита на личните данни а, нашата представителка не в момента във Вашингтон и обсъжда точно тези проблеми. От тук нататък що се отнася до доказателствата или предоставянето на, на доказателствата, разполагаме с достатъчно време до края на юни, за да решим проблема. как от една страна технически да се да се извършат нещата и от друга страна как, какво да бъде, каква да бъде правното основа на работата в облак. Госпожин Ранлайт от Европол е излезъл, представил много конкретни предложения – Така че не, пред, посъзнаваме трудностите, но ще се опитаме през юни да излеземе с конкретно предложение. Благодаря. А сега, госпожа Гро, ако искате да добавите нещо, само с две думи относно презаселването, защото госпожа Фонсека отговори за ще изчакаме до септември да видим какво е изпълнението от страна на държавите членки. Тогава ще направим оценка и междувременно ще видим какво, какви а, е, допълнителни мерки трябва да се вземат. Колкото до проблема, с, с който повдигнахте, Комисията обсъжда тази седмица с унгарските власти състоянието на нещата. В момента обсъждаме а, на място а, това положение. Благодаря ви. Добре би било да го обсъдиме допълнително. Съжалявам, че прекъсна госпожа Боничи, но доколкото разбирам, тя е отговорила на въпросите, така че закривам заседанието и онези, които не си заминават веднага, следобедното ни заседание ще започне в 2 часа.